Good afternoon, everybody. Здравейте на всички. Вече е 3.15, така че предлагам да започваме. Това за мен е много приятен момент, момента в който е, ще пожелая добре дошла Райли в Комисията по петиции. Тя ще изнесе една реч пред нас и целта на това изслушване е да могат членовете на Европейския парламент да оценят кандидатите е, за поста на Европейския омбудсман. И за първи път до сега парламента е отбелязал само един кандидат за този пост. И това е Емили Орели, както и председателя Шулц обясни в пленарното заседание. Следователно, наша отговорност е в рамките на тази комисия е да предоставим платформа за кандидата и да предоставим възможност за заинтересованите членове на парламента да зададат въпроси, на които да отговори госпожа Орайли. Решението се взема възоснова на препоръки от нашата комисия и избиран, изборите ще проведат в вторник по средата на деня, по време на пленарната сесия през декември месец, по-специално на 16 декември месец. Изказването на госпожа Орили ще бъде публикувано в уебсайта на Европейския парламент, в Europarl и то преведено на всички езици. Ще бъде зададен първи кръг от въпроси, след което втори. Координаторите от всички групи са тук, ако не се лъжа. Или може би не. Почти. Заследователно започваме с големите групи, както обикновено. Но сега давам думата на госпожа Орили. Заповядайте. Благодаря за това много мило е посрещане. Уважаеми госпожи и господа депутати, за мен е удоволствие да бъда сред вас днес като кандидат за повторно назначаване като европейски омбудсман. Бих искала да обсъдя с вас извършеното от мен през първата година и да очертая своите амбиции и стратегии за следващите пет години. След минологичните избори, това е моята седма реч като омбудсман пред Комисия на Европейския парламент. Всеки път съм извличала ползи от вашия експертен опит, съвети и подкрепа, както и и от персонала, който подпомага работата ви. Тези изслушвания в комисии, както и многобройните ни индивидуални срещи, засилиха моето разбиране на нашата съвместна работа на европейско равнище и обогатиха пряко стратегията, която разработих за службата. Както многократно казвах през последната година, качеството на сътрудничеството между поверената ми служба и парламента в крайна сметка ще определи колко успешно европейс... европейският омбудсман може да търси начин за подобряване на качеството на администрацията в интерес на гражданите на Европейския съюз. Моята задача, като трети европейски омбудсман, е да поема службата към следващото ниво и да гарантирам, че тя продължава да се радва на успех и процъфява. По време на церемонията по встъпването ми в длъжност през миналата година, заявих е, пред големия състав на Съда на Европейския съюз в Люксембург, че хората в Европа по-настоящем търсят не само красиви думи в договорите и уставите, но и изискват от институциите да превръщат всеки ден от тези красиви думи в политики и действия, които да отразяват реалността в живота им. Стремежът ми е лесно разбираем, а именно да помагам на институциите на Съюза да дават най-добро очакват от себе си, да бъдат на висотата на амбициите, които са си поставили и са били определени за тях по силата на договорите на Съюза и чрез хартата на, Европ... на основните права. Миналата година бях заета с превръщането на тези думи в дела. Стратегията ми се състои в съчетаването на три цели. Осигуряване на значимост, повишаване на видимостта и по този начин постигане на по-голямо въздействие. Тази стратегия бе доразвита през годината след много обсъждания и консултации, както във вътрешен, така и във външен план с заинтересованите участници. Неотдавна публикувах нашата стратегия за следващите 5 години, озаглавена към 2019 година, която се намира на нашия вебсайт. За да почна да прилагам тази стратегия, на първо място се ангажирах, както бях обещала пред тази комисия, с извършването на вътрешен одит на процедурите и практиките на службата на омбудсмана. Това включва консултации с персонала на всички равнища и води до редица вътрешни промени, включително въвеждането на съвременна система за обработване на жалби, процес започнат от моя предшественик, която който ще ни позволи да постигнем по-голяма вътрешна ефективност при разглеждането на жалбите. Преглед на начина по който изготвяме своите решения по делата, преглед на нашите ключови показатели за ефективност и преглед на нашия процес за проучване на жалби, което ще ни позволи да се установяват основните случаи на ранен етап и да им отдаваме приоритетно значение. Тези промени ще доведат до цялостно по-добри услуги за гражданите. В тази служба, разполагаща с по-малко от 100 служители, считам за свое задължение да използвам наличните средства по възможно най-ефективен начин. За да се гарантира, че нашата работа бива още по-голяма значимост за основните проблеми на обикновените европейски граждани, се възползвах в по-голяма степен от своите правомощия да започвам разследвания в обществен интерес. За тази цел назначих координатор на разследвания по собствена инициатива, чиято задача е да дават ласък на проверките по собствена инициатива в сътрудничество с своите колеги и да гарантира, че резултатите са бързи и ефективни. През тази година започнахме проверки по собствена инициатива на прозрачността и баланса на експертните групи на комисията, прозрачността на преговорите за трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции, на начина по който институциите на Европейския съюз прилагат новите правила за защита на лицата, подаващи сигнали за наредности и на начина по който комисията действа по отношение на Европейската гражданска инициатива. Също така на начина по който основните права са защитени в програмите на Кохезионния фонд на ЕСА и съблюдаването на хартата на основните права. Две други големи текущи проверки от съществено значение се отнасят до начина по който комисията управлява потенциалните конфликти на интереси и също така начина по който Европейската агенция по лекарствата подкрепя исканията за прозрачност от страна на парламента във връзка с клинични изпитвания, проучвания за лекарствени продукти в ЕСА. За постигане на по-голяма видимост, се постарах да гарантирам, че вие, избраните представители, можете да запознавате по-ефективно с нашата работа с заинтересованите участници и с обществеността. Коментарите в медиите и медийният мониторинг показват, че тази стратегия оказва значително въздействие с подробности за нашите работни случаи и за други действия, които по-настоящем присъстват редовно в новинарските сайтове в Брюксел и също така в държавните медии на държавите членки. Също така, аз изразявам моята готовност за постоянен диалог с вас по въпроси от взаимен интерес. Също така се съсредоточихме върху обхвата в нашите социални медии и за една година отроихме своите последователи в Twitter. Вероятно много от вас са се запознали с нашия нов формат за годишен доклад, който по настоящем се разглежда в парламента и който използва многобройни нови медийни технологии, за да стане той по-разбираем и привлекателен. В основата на моята медийна стратегия стои желанието ни да представяме извършваната от нас дейност възможно най-открито и достъпно и по този начин насърчаваме хората да дойдат, е, за да се обръщат към нас, ако са останали свидетели на примери за предполагаемо лошо управление и са убедени, че трябва да се разследват. Тук бих желала да отдам дължимото на своя комуникационен етип, екип, който прегърна новата стратегия с ентусиазъм, решителност и творчески план. Въпреки, че много от нашите нови разследвания все ще продължават, смятам, че новата стратегия е оказва въздействие и съм изключително благодарна на всички длъжности и лица в институциите. През декември миналата година получихме положителна реакция от страна на комисията по две дела. Едното се отнасяше до ненужно забавене по отношение на разследването за държавна помощ в някои професионални футболни клубове, а другото беше посветено на предполагаем конфликт на интереси за бившия председател на специално създадената комисия за професионална етика за членове на комисията. Председателят подаде оставка в резултат от моята намеса и от тогава комисията прави работата на извънредната комисия по етика по-прозрачна и аз приветствам този факт. Що се отнася до Европейската агенция по лекарствата, вярвам, че намесата на моята служба, заедно с заинтересованите членове на парламента и гражданското общество, спомогнаха да се гарантира, че тяхната нова политика на прозрачност няма да бъде отслабена или отменена, както изглеждаше, че е възможно, че ще се случи. И отново, след намесата от страна на коалиция, съставена от заинтересовани членове на парламента и гражданското общество, и в резултат на разследване, извършване от моята служба на липсата на прозрачност около мандата за преговори на съвета за преговори по, е, по трансатлантическото партньорство, съветът предостави мандат за по-широк обществен контрол и аз отново приветствам този факт. Днес е, получих е, по-подробно становище, което е конструктивно и с удоволствие ще приветствам работата с комисията. Моите препоръки ще бъдат публикувани през януари. И накрая, след среща с председателя на Европейската централна банка, по-рано тази година ние бяхме поканени да предоставяме експертни съвети относно тяхната нова политика по отношение на професионалната етика. Както знаете, ЕЦБ разполага с нови правомощия за банков надзор и поради това е значил, значително е увеличила броя на своите служители. Тази нова политика по отношение на професионалната етика е отрешаващо значение за запазване на високото равнище на доверие към банката. Ако имам честа да бъда бъда избрана отново от парламента през следващия месец, бих желала да продължа да доразвивам тази стратегия, като работя в тясно сътрудничество с парламента. Силата на омбудсмана да упражнява демократичен надзор върху ролята на администрацията от името на гражданите е неразривно свързана с неговите взаимоотношения с парламента. През последните седмици слушах внимателно посланията на, на новата комисия и особено тези гласове, които ще водят тази жизненно важна институция през следващите години в труден за институцията период. Окоръжена съм от ангажиментите за по-голяма прозрачност, откритост, отчетност и доверие и обещавам да работя съвместно с комисията, за да помагам за постигането на тези цели. Госпожо председател, в заключение бих искала да бъде отбелязано моето прекрасно впечатление от високото равнище на служителите на институциите на Европейския съюз, на хилядите всеотдайни хора, които работят в институциите и агенциите на Европейския съюз в цяла Европа. Огромното мнозинство работи усилено за постигане на високите стандарти в работата и е, е пропито от етичен дух, свързан с работата в полза на обществеността. Въпреки това ни е известно, че в настоящия момент доверието в Европейския съюз и в, настоя... и в националните равнища на управление не е високо. Хората в Европа ще възвърнат доверието си в управленските органи, когато започнат да усещат положителни промени от взетите решения за своите семейства в ежедневието си. Въпреки това, за разлика от повечето национални държави в Европа, които са легитимни в очите на своите граждани, администрацията на Съюза все още не е постигнала дължимата висока степен на легитимност в очите на много европейци. И именно за това е толкова важно администрацията на Съюза не само да бъде пример за възможно най-високо качество, но и да се превърне в златен стандарт за етика, прозрачност, отчетност и ефективност. Моята задача като европейски омбудсман е да работя съвместно всички всички институции и агенции, за да спомогна за постигането на тази цел. Ако вие, членовете на Европейския парламент, ми поверите отново със своя глас поста на омбудсман, обещавам да, положа, да полагам всички усилия, за да изпълнявам тази задача и да ръководя поверената ми институция по начин, който потвърждава обещаното от мен пред вас. Благодаря ви за вниманието. For... Много ви благодаря за изказването. Благодарим че бяхте толкова изчерпателна. Действително имаме нужда от европейски подход, за да се обръщаме заедно към гражданите, независимо коя институция представляваме. И действително е прекрасно, че може да обединим усилията си по подобен начин. А сега с удоволствие давам думата за задаване на въпроси на представителите на различните политически групи. От името на НП, господин Валенса. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на вас, госпожо Орайли, за изказването. Знам, че не много колеги присъстват на заседанието днес, но това не е поради липса на уважение към вас. Просто заседанието се организира в такъв момент но работата ви сама говори за себе си. Въпреки това имам 6 въпроса към вас. И ще се радвам, ако може да ми отговорите. Първо, Какви са основните проблеми, с които се сблъсквате при намаляване на пропаста между европейските институции и гражданите? Защото очевидно има проблеми с комуникацията и как вие възнамерявате да подобрите възприятието на хората за функционирането на Европейския съюз. Второ, Босмана разполага с различни инструменти, за да може да отправи своето послание. Каква е основната ви цел за засилване на правомощите ви сътрудничество в Европейския парламент през новият ми мандат? Следващият ми въпрос. Редица членове на, на, на парламента обръщат внимание на не несъответствието и на тези случаи, така че се радвам, ако може да ни да кажете как възмевате да преодолеете тези трудности. Следващия ми въпрос е свързан с трансатлантическото търговско споразумение. И да ще ви поздравя, защото благодарение на вашата намеси едва преди седмица Европейската комисия взе решение да публикува още една част от а, информация, свързана с мандата за преговори и знам, че също така вие получихте редица отговори на, публичен, на въпросите в контекст на публична консултация за ТИТИП. Ще ни кажете ли какво е положението в момента с тази публична консултация? Петият ми въпрос е свързан с тройката. Как гледате вие на дейността на тройката? Защото знам, че някои от колегите имат доста конкретно мнение по въпроса. Възнамерявате ли да разгледате ролята на ЕЦБ и на Европейската комисия? И смятате ли да предприемате някакви мерки? И последният ми въпрос е свързан с видимостта. Казахте, че това е една от основните цели на стратегията на омбудсмана на име е, в перспектива до 2019 година. И тук държа да ви поздравя за засилената ви видимост в социалните медии. Как обаче смятате да намерите доброто равновесие между новите комуникационни технологии и традиционните методи на комуникация, защото има опасност да се окажат изолирани някои от хората, които нямат достъп до новите технологии и новите социални медии. И в това отношение смятам, че е добре да се намери правилното равновесие между новите и традиционните методи на комуникация. Това са въпросите ми. Благодаря ви. Много благодаря, господин Валенса. Благодаря ви за всички тези въпроси, които действително са пряко свързани с същността на моята работа и на стратегията. Как може да се преодолее пропаста между гражданите и Европейския съюз? Както знаем, нито един нито една отделна личност, нито една отделна институция не може сама да, да се справи с този проблем. Това е една обща трудност, която засяга всички ни. И си спомням, че през месец юни, когато за кратко се върнах в родината си по време на европейските избори, вече около 6 месеца бях прекарал в европейските институции и главата ми беше само Европа, Европа, Европа. И бях шокирана, когато се прибрах в родината да си, установих, че хората изобщо не са толкова ангажирани в европейския процес. И всъщност това беше едно много отрезвително преживяване. Едновременно с това, тримата представители на тройката и техните служители пребиваваха в хотел в Дъблин и всеки ден посещаваха държавните учреждения и ни казваха как би трябвало да управляваме Ирландия. И това показва какви са отношенията между европейските институции и гражданите. И гражданите се питат как се стига до там. И отговорът е, че те после са успели да проследят част от етапите на случвалото, случвалото се. Явно, че има проблеми с езика, който се използва при общуване с гражданите. Има също така и проблеми при разясняване функционирането на законодателството, защото много често дадена разпоредба от европейско законодателство не се прилага незабавно, но започва да действа с няколко години закъснение. И това също е проблем. А преди това, което се случва в момента, ми се струва, че основното послание, което в, до момента чувам от вашият парламент и което със сигурност беше основното послание на през предишния ви мандат, е, че трябва в по-голяма степен да ангажираме гражданите на първо място чрез подобряване на прозрачността. И ми се струва, че това е едно послание, което вече е чуто и от а, вчера Европейската комисия започне да публикува подробна информация, свързана с заседанията на комисарите, текущата работа и т.н. И имаше също така и редица други предложения, публикувани от Европейската комисия миналата седмица с цел подобряване на прозрачността. И от тази гледна точка преговорите за трансатлантическото споразумение действително ще се превърнат в много добър начин да оценим дали новата стратегия на Европейската комисия работи или не. Разбира се, държавите членки и правителствата също трябва да изиграят своята роля, да се уверят дали достатъчно активно комуникират с различните си партньори, с парламентарните комисии, отговарящи за европейските въпроси. А аз лично от своя страна трябва да предавам посланията си до гражданите чрез парламента и чрез всички останали инструменти, с които разполагам Знаете, че има една поговорка, ако само дърво падне в гората и никой не е видял, че е паднал, то все едно още то все едно това не се е случило. Така че действително много е важно да имаме ефикасна комуникация с гражданите. По въпроса за изграждането на политическа власт, знаете, че аз самата нямам такава, но от, от изказванията ми когато се кандидатира за първи път за поста на омбудсман миналата година, ви уверих колко много държа на ролята на Европейския парламент и мисля, че го доказах през многобройните си срещи с отделните комисии на Европейския парламент и отделни членове на парламента. Когато вземах поста на национален омбудсман, установих, че има попуски в нашето национално законодателство и за това аз настоявах да се създаде комисия по петициите в Ирландският парламент и това се случи преди няколко години, което доказва и колко много държа аз на ролята на парламента. Несъвместимостта е проблем, който много ме вълнува. Както вече казах, нееднократно съм споделяла с комисии, на Европейски парламенти с отделни членове, че не съм съгласна с стоящото равнище, което е близо 80%. Това може би е а, сравнително високо равнище. В някои държави членки достига между 90 и 100%, но въпреки това, това са равнища, които все пак могат да се подобрят. И това може да се случи по два начина. На първо място бих искала да променя културата на работа в моята собствена институция. Тоест самият факт, че е подадена жалба не, не е край на процеса, дори напротив, това често е, е, е началото на процеса. Ето защо ако бъда преизбрана на този пост, смятам през следните 6 месеца, през година, да, да разгледаме заедно с моят екип какви са конкретните ни цели, какво бихме искали комисията да направи в конкретни случаи, какво бихме желали Европейската агенция по лекарствата да направи в дадена ситуация. За да гарантираме изпълнение с препоръките ни в възможно най-висока степен. Но едновременно с това трябва да се сътрудничи много по-активно с Европейската комисия и с другите институции. Не смятам, че досегашният метод на работа, т.е. кореспонденция и срещи с ръководители на отдели са най-добрият начин. Смятам, че екипите, занимаващи с разследваща дейност, трябва непрестанно да се срещат с съответните заинтересовани лица в институциите, за да може те да разберат ние как действаме, ние да чуем тяхната гледна точка и заедно с тях да достигнем до едно разумно решение, което да е в облага на гражданите. И действително бих искала да се повиши равнището на изпълнение на препоръките. По въпроса за ТИТИП, да, прави сте, получихме близо 300 писмени отговора и около 6000 имейла, свързани с ТИТИП. Аз лично изпратих предложение на Европейската комисия с това как биха могли да повишат прозрачността. Като разбира се, всички сме наясно, че една част поне от преговорите трябва да останат поверителни, за да имат смисъл в самите преговори. Но и самите представители на Европейската комисия си дадоха сметка колко важен е въпроса. И свидетелство за това беше големият брой предложения, които самите те направиха миналата седмица. Буквално преди да тръгна за днешното заседание, получих техният отговор на редицата предложения, които аз им изпратих. Те са ги разгледали, изпратиха ми своите, своят отговор. Аз ще разгледам този отговор и ще изпратя окончателните си препоръки през месец януари. По въпроса ви за тройката, да, нееднократно съм разговарял и с вашата комисия, и с отделни членове на парламента. Последната ни среща по темата беше миналата седмица и нееднократно сме обсъждали заедно темата за тройката. Самата аз идвам от една от държавите, която а, изпита на гърба си дейността на тройката, въпреки че, разбира се, Ирландия не пострада по начина, който страдаха други държави членки и равнищата на бедност и проблемите, с които се сблъска нашето правителство и които доведоха до намеса на тройката, със сигурност не са сравними с проблемите в други държави членки. Аз напълно го осъзнавам. Но би било погрешно, дори купово от моя страна, да ви обещавам неща, които не мога да изпълня. Аз мога да действам в размера на своите правомощия, а тройката е супранационална структура. Европейската, представител на Европейската комисия, представител на Европейската централна банка и МВФ. Знам, че Европейският парламент излезе с а, свой доклад а, по въпроса тройката. Това, което аз мога да кажа, че в Ирландия економиката започна да се възстановява. Знам, че в други държави членки нещата не се случват толкова добре но усещането ми от моите сънародници и други граждани на Европейския съюз е най-вече неразбиране на факта, кои са тези хора и защо те взимат решенията. И липсата на отчетност е най-неприемлива за гражданите. Разговарях с един член на Европейския парламент миналата седмица. И ми се струва, че ако има една дейност, една част от дейността, конкретна част от дейността на тройката, която може да бъде определена като лоша лошо администриране, то, то, то аз мога да се заема с грешдане на този конкретен случай. Ето защо мога само да призовах нези, които смятате, че има някакъв конкретен проблем в тази област, който би могъл да бъде разгледан от а, моята служба, предвид нейният мандат и правомощия. С радост ще разгледам този случай. Но, както вече казах, би било и погрешно, и дори глупаво от моя страна да се занимавам с проблеми, които не попадат пряко в моят мандат и правомощия и с които просто нямам право да се занимавам. А, както знаете, аз съм журналист по професия. Започнах кариерата си, когато се работеше още на пишещи машини, се плащаха факсове, така че съм напълно съгласна с вас и все още си чета вестника на хартия, така че е много важно да се, да се използват и традиционните методи на комуникация, а няма нужда да ви обяснявам колко са важни социалните медии, вие сте млад човек. Това е действителността в, през 2014 година, независимо дали ни харесва или не. Но основният ни ръководен принцип в нашата служба е, че трябва да бъдем колкото може по-отворени за всички и по-достъпни за всички. И трябва да общуваме по начин, който да гарантира възможност за достъп за всеки, който иска да се свърже с нас. Така че хората могат да ни се оплачат, с обаждане по телефона, с изпращане на имейл, чрез формуляра ни на веб страницата. Опитваме се да улесним достъпа доколкото е възможно. А понякога има граждани, които се обръщат към нас или члена на Европейския парламент, които споделят, че има проблеми с комуникацията. Разбира, разбира се, съм готова да откликна на тези оплаквания. Благодаря ви. Сега думата има Солидетка Кабесон от името на социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател. Бих искала в началото да благодаря на нашата на нашия омбудсмен, която най-вероятно ще бъде и следващият омбудсмен на Европейския съюз. Бих искал първо да й благодаря за а, добре свършената работа. Но бих искала да задам някои въпроси, свързани с съдържанието и а, формата. През предишният ви мандат вие, вие подхванахте някои дейности, които са от голямо значение и които не, не бяха взети така предвид от някои европейски институции все още една пропаст разделя гражданите от институциите. Според вас основните направа застрашени ли са? И как смятате, че кризата се отрази пряко на основните права на гражданите? Не трябва ли да се предвидат някакви компенсации? Не трябва ли да бъдем по-предпазливи, по-бдителни за напред? защото знаете, че нашите граждани някак се отдалечиха от Европа и имат отрицателно отношение към Европа. Сега достъпа до здравеопазването и лекарствените средства. Днес си задаваме много въпроси, свързани с устойчивото здравеопазване устойчивостта на системите. От друга страна а, има така разминаване между интересите на големите фармацевтични компании, които произвеждат генерични и негенерични а, лекарства и демократичността. Бих искала също така да ви кажа, че ние наистина ам, цениме прозрачността, която вие внесахте в а, този офис. Вие сте много по-достъпна на гражданите, на всички, благодарение на интернет сайта, на обясненията но а, по какъв начин ще се подсигури а, достъпа до вас на най-уязвимите слоеве на населението, включително да речеме и децата? А, знаете, че често децата са жертви на лошо третиране, понякога дори на на насилие. Не смятате ли, че трябва да се обърне особено внимание на децата и да се предостави възможност да могат да имат достъп до вас? Също така бих искала да ви задам въпрос, свързан с достъпа до вашия служба на хората с увреждания. Не смятате ли, че са необходими допълнителни мерки, за лицата с увреждания и с физически увреждания. По какъв начин ще подсигурите е, прякия контакт с тези хора? Защото вашия офис е в служба на гражданите, нали? И е необходимо и възможно всички да имат достъп до вас. време, но е важно всички документи, които се публикуват на, от вашата служба, на вашия сайт да бъдат публикувани на всички езици на Европейския съюз, за да бъдат достъпни до, за гражданите, не само на английски язик. И още веднъж повтарям, че е необходимо да се вземат допълнителни мерки за хората с увреждания и най-уязвимите групи. Направете нещо, защото те да могат да имат достъп до всички документи на родния си език. мисля, че също, времено е необходимо вашата служба да се нарича служба за защита на гражданите. Мисля, че ние би трябвало да смениме това с педагогическа цел. И от друга страна, много се радвам на отговора, който ни дадахте на а, това, че държавите членки трябва да спазват строго европейското законодателство. Има ли възможност а, да се създаде някакъв механизъм, който да гарантира а, независимостта на службите и това, че ще получите нашите граждани ще получат бързо отговор от вас. Благодаря. В началото вие спомен, споменахте начина по който различните слоеви на населението почувстваха последиците от кризата, включително и хората най-уязвими, хората, които бяха най-бедни, тези, които загубиха е, работните си места. Всъщност тези, които бяха повече или по-малко на е, ръба, на, на, е, в, на маржа на обществото и които в момента не могат да намерят своето място обратно в, обществото. Е, хората смятаха по време на предишния мандат дали, дали това беше, дали е вярно, беше вярно или не, но, но тяхното усещане беше, че европейските институции разглеждат кризата, кризата само в светлината на економически и финансови последни. Сега в новата комисия излезе миналата седмица с предложение за 300 или 315 милиарда допълнителни инвестиции и по този начин е, може би ще е, с така ще се възвърне впечатлението, че Европа, институциите имат и е, някакво социално призвание. Миналата седмица комисара Тимер, Тимерманс ние излезе с изявление относно Европейската гражданска инициатива. Може би точно това ще бъде начина да се запълни онази пропаст, която все още разделя гражданите от институцията. Господин Тимерманс каза, че а, Европейската гражданска инициатива все още е подчинена на прекалено много адми, административни и бюрократични а, изисквания. А, той а, наистина, а, така как каза, че ще се, се, се, се преразгледа начина по който се внасят и функционират а, инсти, ини, функционарни тази инициатива с цел да стане наистина по-практична и по-ефективна. Аз също така излезах с предложение относно Европейската гражданска инициатива. Обсъждахме проблема с комисара. И мисля, че бих могла а, така да повлияя в областта, свързана с лобирането, с конфликтите на, на интереси в Европейския съюз, защото коми, ком, комисията обеща висшите служители на комисията от 1 декември нататък да съобщават за всички срещи, които провеждат с а, лобиски групи. А, защото ако гражданите продължават да смятат, че нещо се крие от тях, те ще продължат да губят доверие в европейските институции същото относно правомощията за преговори по е, трансатлантическото споразумение, в момента в който правомощията бяха публично е, разгласени, нищо не се случи, не, е, света на пропадна. Що се отнася до децата, вероятно знаете, че в, в много държави членки съществува и омбудсман, който отговаря специално за проблемите свързани с децата. В моята страна има подобен пост съществува и европейска мрежа, европейската мрежа на омбудсманите. И в, в, в, тази, в тази мрежа могат да бъдат правени предложения в смисъл, в който вие, в духа, в който вие направихте предложения. Знаете, че съществува и Деня на детския парламент, включително и много други инициативи. инициативи свързани с децата. Колкото до хората с уврежданията, е, Миналата година бе назначен съветник, който да работи по-специално по проблемите, свързани с хората с увреждания, да създаде един злободневен дневен ред. И а, в а, момента правиме от, оценка на начина по който моята служба, включително и европейските институции, предла, прилагат всички мерки, които до, до сега са били приети за хората с увреждания в е, Ирландия също така направихме, по времето, когато бях омбудсман, направихме е, много и взехме мерки за по-добър достъп на хората с увреждания до офисите. Но при всички случаи това ще бъде и един приоритет за мене, колкото до езиците. Годишният доклад се превежда на всички езици. За сега още, още приложението към доклада не е преведено на всички официални езици, но разполагаме с средствата да извършим това и това ще стане. Е, Аз а, знаете, че на моя а, роден език не се говори от много хора, но при всички случаи аз знам колко е необходимо да бъде преведен, да бъдат преведени всички документи на а, родния език, защото там намирате точното изражение на а, нещата и раз, точното разбиране. Аз а, мога да бъда наречена феминистка и смятам, че наистина все още може да се, се чувства известна дискриминация спрямо жените. Има апартейт спрямо жените. Знаете факта Колкото до... Знаете, че думата омбудсмен се... се... така се смята, че че има неутрална, неутрален нюанс, т.е. няма не носи оттенък на мъжки или женски род. Знам, че в Швеция имаш известни въз... възражения относно а, името, но в крайна сметка аз смятам, че а, омбудсмана не е защитник над няколко, а той е един независим и безпристрастен човек или една независима и безпристрастна служба, която има за, за, има за цел да осигури баланса между отделната личност и институциите, т.е. да може е, инди, индивида да има същата тежест, каквато има е, институцията. Смятам, че институциите трябва също така да разберат, че ние не взимаме автоматично страна на жалбоподавателя. А целта е наистина да разглеждаме всяко едно, всеки един насен документ, всяка една жалба по един неутрален и безпристрастен начин. Благодаря. Така. И сега давам думата на Беатрис Бесера от името на... Президента, yo си партидария да de ме me parece una... Благодаря. Аз също смятам, че можем да запазим титлата омбудсман. Това е термина, който познаваме. Смятам, че той е достатъчно смислен. И за това също така искам да благодаря на омбудсмана за това, че е тук в рамките на процеса за нейното номиниране. Сигурен, сигурна съм, че е, ще постигнем съгласие тук, е, че тя е единствения кандидат. Благодаря за цялата работа, която сте свършили, която макар и за кратко време вече е довела до много добри резултати. И сме съгласни с е, доклада днес. Ако разглеждаме цялата институция, смятам, че е важно да наблегнем на факта, че става въпрос за европейска институция, която трябва да бъде почитана и уважавана. И смятам, че е важно Емили Орайли да гарантира, че ще запази своя екип, тъй като той е много важен с оглед продължаването на вече започнатата работа. Това е така, защото нещо, което не чуваме много често в европейските институции е стремежа към отлична практика, към успешно изпълнение и участие на хора с голяма компетентност. А това е много важно, защото вие работите с обществеността. Нещо друго, което споменахте е идеята за проактивност. Смятам, че това е и много интересен елемент в работата на вашата служба. То е интересно, защото и ние в рамките на комисията по петиции сме такива. Ние не искаме да реагираме ефикасно, а да сме и проактивни, да поемаме инициатива. И нещо друго, което е изключително важно е, в подхода, който вие откроихте, е работа е, е легитимността в работата на вашата служба и е, да бъдат основни принципи за тази европейска институция и въпросите за етичността и прозрачността. Смятам, че това е много важно и с оглед на по-добрите взаимоотношения с гражданите. А по отношение на дългосрочната устойчивост за, държ... за служителите, които работят с вас, тя е нещо много важно, не бива да я губим. Разбира се, когато става нещо, с което не сме съгласни в обществената сфера, трябва да казваме, че не сме съгласни с него, да, но когато е, служителите постигат успех, той трябва също да бъде подчертаван. Особено в такива времена, в които съществува голяма корупция и несигурност в държавната служба. Много е важно ние да подчертаем факта, че държавните служители са честни и вършат работата си по възможно най-добър начин. Защото в голямата си част държавните служители работят по този начин. Смятам, че това е и част от тяхната ангажираност. Имам няколко въпроса. Някои от колегите ми вече ги засегнаха. Единият ми въпрос е свързан с новата комисия. Ние сме тук комисията за петиции и пред господин Тимерман, заместник председателя, подчертахме, тъй като той отговаря също така и за гражданската инициативата, ние подчертахме, че искаме да имаме по-тясни взаимоотношения и по-голямо сътрудничество с екипа на господин Тимерманс. Смятам, че това е много важно и за службата на омбудсмана, защото това е друга част от нашата работа в Комисията по петициите, която е свързана отново и с работата ни с, с, с гражданите. Та господин и Тимерманс ще е много важен партньор за нас. Интересуваме следователно какви са вашите идеи за установяване на взаимоотношения и сътрудничество с екипа на господин Тимерманс. Друг въпрос, който взема много при сърце, е въпроса за е, комуникиране, за съобщаване на това, което правим. Смятам, че вашата служба трябва да постави комуникацията като стратегически приоритет за вашата работа, тъй като вие вършите много неща, разбира се, стремите се към подобрение, но е важно да ги представяте към нашите ем, високопоставени граждани, можем да кажем. Така Да за това трябва да използваме социалните мрежи да използваме интернет, защото според мен това е най-добрият начин да разпространим информацията сред гражданите по най-ефективен начин и по този начин да комуникираме с тях за това какво правим. Не става въпрос просто да се модернизираме в сравнение с нашите предшественици, но не можем да си позволим да не използваме инструменти, с които разполагаме, които биха ни позволили да повишим осведомеността на обществеността за петициите, с които работим и за нашата работа. Така че още веднъж повтарям, че ние подкрепяме вашата работа и е много важно постоянно да има една връзка в работата. Благодаря. Благодаря и за тези коментари, които е, са изключително полезни за мен. Съгласна съм с това, което казахте за държавните служители. Възможно най-често се опитвам и аз да казвам това. Понякога възникват скандали с служители на комисията, но те са сравнително редки. И смятам, че цялата комисия и секретарията обаче на комисията, когато възникнат такива скандали, е, пострадват от това. Така че за наша, е, наша роля е да подчертаваме добрата работа на служителите и да изпращаме това послание, тъй като голямата част от служителите работят много добре, ефективно, в полза на гражданите. Съгласна съм, че е, отношенията ни с заместник-председателя Тимерманс ще са много е, важни и е, важни от гледна точка на работата на омбудсмана. Защото в, в политически контекст тук работим в коалиция, за да постигнем нашите цели. И в тази връзка предложението, свързано с прозрачността, което наскоро бе направено, не се осъществява, защото един или двама души са го направили, а защото е имало достатъчно голяма маса хора, които са го подкрепили. По отношение на това моят екип скоро ще проведе срещи с е, кабинета на господин Тимерманс. Аз се надявам да се срещна лично с него в началото на пролета. И основното ми послание към него ще е, че и двамата работим в една и съща насока – но неговата работа не е на всяка цена да защитава комисията и моята работа не е да критикувам комисията при всяка възможност, а ние трябва да, да се научим да работим в сътрудничество. Затова той и комисията предвид процента на съответствие, който може да се подобри, могат да започнат да гледат на моята служба като служба, която може да им помага в тяхната работа и по този начин ще се поддържат стойностите, които всички ние подкрепяме за следващите 5 години. Смятам, че конкретно това ще означава че някои от блокажите, съществуващи между моята служба и комисията, свързани с разглеждането на нелеки жалби, трябва да бъдат преодолени тези блокажи. Един такъв блокаж е, че Изглежда съществува страх от оправомощяване на служителите от най-низко равнище до най-високо равнище да работят спокойно с моята служба. Какво означава това? Решенията се взимат само на най-високо равнище и често липсва диалог. Диалог, който е необходим на всички равнища между службите, за да, могат да, за да може да бъде успешна работата. Така че това е едно от нещата, които ще изтъкна. Също така, е, съществува един израз за признак, който, за нещо, което е предвестник на нещо лошо, което ще, ще случи. И омбудсмана може ли да играе тази роля на канарче в мината, то предвещаващо а, нещо, което ще се случи за миньорите, но надявам се, че при всички положения може омбудсмана да насочва към неефективности по които комисията да реагира. И смятам, че ако успеем да създадем една по-динамична и една по-неформална работна атмосфера, особено по отношение на разследванията или по отношение на жалби от значим обществен интерес, то тогава ще постигнем много и смятам, че това е възможно. С, е, приветствам разработването, развиването на е, взаимоотношенията ни с комисията и с господин Тимерманс и секретарията на комисията. Благодаря. Thank you very much. Um, the next speaker... Много ви благодаря. Думата има господин Ковсен, който не е тук. Думата му слуша Алкен. Uh, много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вас, Еми и Лиза, отличната работа до момента. И смятам, че както го направихме миналата година през лятото, с пълна спокойствие можем да ви натоварим с тази задача. И мисля, че основната приоритет, върху който трябва да се съсредоточим е прозрачността и правото на участие на гражданите. Много важни въпроси вече бяха зададени. Но през последната година нееднократно призовавах да бъдем най-накрая на висотата на обещанията в договорите и да гарантираме истинска добра администрация в рамките на институциите. А поне за нас в скандинавските държави и съгласно вашия опит предполагам, трябва да се гарантира, че преди всичко трябва да защитават гражданите, а не държавните служители. А разбира се, защита на гражданите означава и защита на държавните служители, защото тяхното собствено достоинство ще бъде опазено, ако се гарантира прозрачност в институциите. И прозрачността безспорно е най-добрият начин за борба с корупцията. Сега има предложение за регламента за добрата администрация, но това предложение трябваше да дойде много по-рано след приемането на договорът от Лисабон. Хубаво, е, че излизаме с подобни ръководни насоки, но аз лично бях искала да имаме истински регламент по въпроса. Как гледате на въпроса за разрешаването на конфликтите на интереси? Защото според мен на институциите им от непрекалено дълго време да си дадат сметка, че конфликтите на интереси се определят с по обективни критерии. Тоест не е достатъчно просто да заявите, че такъв конфликт на интерес съществува, но понеже човекът е много сериозен и много надежден, няма проблем. Не, трябва обективно да се докаже, че няма конфликт на интереси, когато човек, човек заема даден пост или когато е в позиция да взема решение от името на гражданите. Трябва да се гарантира пълна сигурност за гражданите. Те трябва да имат доверие в институциите. А ми се струва, че това, което направихме по отношение на Европейската агенция по лекарствата и Европейският орган за безопасност на храните все още не е напълно разбрано, поне в Дания и в един други държави, те, гражданите просто не разбират. Те не са съгласни, че просто да се декларира наличието на конфликт на интереси е достатъчно. Това според мен не е добрият начин да се действа в случая. И бих искала да чуя вашето мнение по въпроса. Третият ми въпрос е как ние в парламента се справяме с нашите задължения да гарантираме достъп на гражданите, как гарантираме ние, че парламентът е достатъчно прозрачен. Аз лично бях шокирана, когато председателят на парламента реши, че подписалите препоръките за омбудсмана трябва да се запазят в тайна. Откъде на къде? Ние гласуваме тайно, но ние трябва да можем като член на Европейския парламент да подпишем препоръките за омбудсмана с цялата ни тежест, за да може и гражданите да знаят кой е подписал тази документ. Така че, действително, ми се струва, че ние не се справяме много добре с изискванията към нас. Не сме на висотата на очакванията като парламент, като институция. И поне колкото си спомням, мисля, че вие сте първият омбудсман, който има право да критикува и парламента. Защото в повечето държави парламент е извън полето на критика на омбудсмана. Но вие имате това право, което означава, че имате и това задължение. И въпросът е какво ние трябва да направим, за да гарантираме, че се отнасяме към гражданите по начин, който ги кара да усещат, че са ангажирани възможно най-много. Вече повдигна въпроса за подписите. такъв ние да гарантираме, че не възпрепятстваме достъпа на гражданите, като изграждаме пречки, с които се опитваме да скрием собствените си грешки по някакъв начин, да ги пазим в тайна от гражданите. Така че ние трябва да се стремим да сме на висотата на вашите очаквания и да бъдем едински партньор за участие на гражданите, да гарантираме високо равнище на прозрачност. Благодаря ви, госпожо Алкен, за милите думи ви и за зададените въпроси. Да, както знаете, действително имаше много доклади, които бяха подготвени по отношение на евентуалното създаване на законодателен акт, свързан с добрата администрация, не се стигна до никъде по време на миналият мандат на парламент и комисията, най-вероятно поради липса на политическа воля. Моята служба, разбира се, подкрепя подобно предложение. Бяха изготвени редица проучвания, бяха проведени различни срещи между моята служба и новата група от научни работници, които разгледаха въпроса. И ми се струва, че за пореден път зависим и разчитаме на новият парламент и на волята на някои отделни комисари да предложат наистина един такъв парламент. регламент. действително гражданите трябва да могат да са сигурни, че ще, им, ще, се, ще има еднакво отношение към тях от всички институции на всички равнища. А в момента има прекалено голямо разминаване в административните норми и практики и е напълно логично да се опитаме да ги хармонизираме. До година ще се навърши 20 години от създаването на службата на Европейският омбудсман и в този контекст ще проведем редица мероприятия. Ще се опитаме да обобщим и да направим обзор на дейността на омбудсмана през последните 20 години, но ще се опитаме да видим какво ще бъде бъдещето на службата. И това ще бъде още една възможност да обсъдим този проект. Така че ние ще принесем с каквото можем за осъществяване, за подновяване на тази инициатива, но за да постигнем трябва да има коалиция между парламента, комисията, за да се постигне конкретни резултати. По въпроса ви за конфликтите на интереси, както вече казах, в момента провеждаме разследвания за начинът по който Европейската комисия се справя с случаите на конфликти на интереси в случаите, когато високопоставени служители на комисията напускат и заемат ам, високопоставени постове в частния сектор. Разглеждаме между 50 и 55 досиета и а, стигнахме до извода, че правилника за длъжните лица в много случаи е достатъчно добре разписан, за да определи какво е неприемливо поведение. Проблемът е, че не винаги тези разпоредби се прилагат и затова излязохме с редица препоръки към Европейската комисия за това как могат да подобрят изпълнението. Така, например, би трябвало, когато високо поставени служители на комисията напускат комисията, те трябва да гарантират, че няма конфликтни интереси с предишната служба или отдел, с който са работили. Направихме още една препоръка, която чува и като вече съм споменала в проти... и предви. Съществува такава практика в някои държави случаи. Когато високо поставени служители от държавната администрация преминат към частния сектор, имената им се вписват в обществено достъпен регистър и а, там се записва, например, Мери Орайли, напуска поста омбудсман и започна работа в Кока-Кола, което между другото нямам намерение да направя поне за момента, но това е просто един пример един регистр, в който е записано от една страна какво е функции съм изпълнява до момента в Европейската комисия, и от друга страна какви функции ще изпълнявам в, в съответното предприятие в частния сектор. Така че възоснова на поставната информация се взима и решението дали се дава позволение за съответното преместване или ще се наложат някакви санкции. От една страна, самите служители на европейските институции ще се замислят по-внимателно дори действително искат да предприемат тази тази промяна, а от друга страна просто трябва да се гарантира по-високо различна присрочно, защото то тъй или иначе съществува. Става ясно в един момент кой е напуснал комисията и с какво се занимава в момента. Има и различни а, други източници на информация, като European Voice, например, и други издания, които се занимават с разглеждане на подобни случаи, но те не винаги разполагат с най-акуратната информация. Така че, може би е по-добре и в интерес и на слушателите, и на самата Европейска комисия, тя сама да предостави този вид информация. И това ще бъде информация, която ще бъде предоставена на всички. Ясно е, че има разминавания за гледните точки за това какво представлява конфликта на интереси, но европейските институции са длъжни да имат възможно най-високи изисквания и норми по отношение на тези случаи. И аз работя в тази насока съвместно с Европейската комисия. А по въпроса за Европейският парламент, да, разбира се, бих могла да изляза с коментари и а, да изляза с препоръки също така за функционирането на Европейския парламент, както го правеше и предшественикът ми. Но политическата дейност на парламента е съвсем друг въпрос. Вие имате своят а, кодекс за поведение, който мисля, че беше изготвен от секретарята на парламента след консултации в самата институция внимателно и с голям интерес прочетох доклада, изготвен наскоро от Генерал секретар на парламента Клаус Веле и неговият много подробен план с цел повишаване и ефективното функциониране на парламента. И в този доклад имаше и предложения за гарантиране на по-голяма прозрачност и справяне с някои конкретни проблеми, като конфликтите на интереси, например. И предполагам, че и вие, и колегите ви ще следят от внимателно прилагането на този план. И ако има жалби, ако тези жалби стигнат, попаднат в ам, мандата на моите правомощия, не са отчита политическо естество, да, разбира се, с удоволствие ще ги разгледам. Thank you very much. Like... Благодаря. Сега ще дам думата на господин Кълтин. Благодаря, госпожо председател. Аз не съм член на вашата комисия и за, за съжаление трябва и да напусна, тъй като имам заседание в а, друга комисия, но като ирландски депутат а, бих а, искал да благодаря на Емли Орели за свършената до тук работа и да й пожелая всичко най- Добре. Сега, макар и да сте само един кандидат за този пост, всичко най-добро, но а, сега по въпрос. Вие казахте, че е имало 300 а, мнения по време на всеобщото консултиране. Как, какво мислите за новия подход на комисията за това, че има ангажимент да бъде по- прозрачна цялата дейност. Включително споменахме промяната в поведението по повод преговорите на, по трансатлантическото споразумение. Аз лично нямам чувството, че Комисията наистина има намерение да бъде действа по много прозрачен и съвсем различен начин по повод на ТТП и И какво смятате, ако междувременно бъде внесена гражданска инициатива с необходимите брой подписи. Смятате ли, че комисията би си позволила да игнорира подобна инициатива? инициатива. А, защото това ще бъде нарушение на Лисабинския договор, особено като си има пред, пред, предвид, че ние в Ирландия трябваше да гласуваме два пъти за Лисабонския договор. А, моята служба не е чак толкова бюрократична. Комисията каза, че смята да работи по по-открит начин, излезе с много допълнителни предложения. Ние пък направихме допълнителни предложения, които обсъждаме в момента. Колкото до инициативата, тук не, не знам дали ще става дума само за политическо решение, по-скоро има много фактори, които ще повлияят на вземането на решение. Това зависи, това е в ресора на комисара Малстръм, но аз не е моя работа да давам политически съвети. Мое задължение е да бда за прозрачността на целия процес. при а, внасянето на, на съответните инициативи, при гражданите, които се подписват а, под, ин, под инициативата, трябва да, да знаят и да могат да, да а, осъзнаят това, че се обръща внимание на тяхното на тяхната инициатива и че това води до допълнителни обсъждания, до допълнителни е, консултации. Сега. Не знам дали. Не знам вече има ли един милион е, подписи или не, но както и да е, това е, от, е, това е по-скоро в сферата на политиката. Но моята роля, моето задължение е да, когато един милион души са изразили своята воля, това да бъде взета на сериозно и да доведе до необходимите консултации. Е, същото въжи и за правомощията по преговорите. това, което е важно е институциите да престанат да се страхуват от гражданите, а по-скоро да имат допълнително доверие в институциите, защото в крайна сметка нещата не са черни и бели. Вярно е, че понякога се прави една субективна оценка на нещата, които трябва да се разгласат и на тези, които не. Но в, край, в, крайна, в крайна сметка институциите наистина трябва да си зададат въпроса какво точно ще се случи, когато се разгласи, да речеме, дадена информация. И трябва да, да има един балансиран подход между чувствителната информация и а, интересите на а, обществеността. Прозрач, проз, прозрачността или прозрачните а, мерки, които комисията предложи, особено по посока на а, дейността по а, трансатлантическото споразумение, може да бъде обект на допълнително обсъждане. Сега и аз бих искала да задам един въпрос, казва председателката. Повечето от въпросите вече бяха зададени. Благодаря за отговорите. Извинявайте. Не, ще ви, ще ви оставя да вземете думата преди мен. Съвсем накратко. Радвам се че отново можахме да се срещнем с вас, госпожо омбудсман и се надявам, че това ще бъде началото на един нов мандат на тази е, служба. Аз прочетах с голям интерес документа, който публикувахте относно новата ви стратегия. Ще ви задам два въпроса. Вие като омбудсман, как виждате бъдещето на Европейската гражданска инициатива в най-общ план? А, тъй, тъй, тъй като до, до година ще бъде годината, в която ще се направи междинен преглед на тази инвестиция, на тази инициатива и е, парламента ще организира едно изслушване, така че може би вие бихте могли да ни помогнете за това. И второ, знам, че това не е а, а, ролята на Европейския омбудсман с една дума а, Европейската страна страна, да Европейския съюз да стане страна по Конвенцията за човешки права, но как мислите, че това ще промени като цяло нещата? Благодаря ви много за въпроса. Както знаете, бях започнала проучвателно разследване по въпроса. Също така трябва да се вземат предвид и коментарите на господин Тимерманс по този, по този въпрос. Съществува опасност, ако се предприеме различен подход в рамките на някои от консултациите ни с служители на комисията казах, че трябва да се направят възможно най-широки консултации. И съществува проблем с твърдата краткост на периода за консултации от 3 месеца. Смятаме, че тук трябва да се направи промяна в регламента и отговорът, който получих. Накратко съм го прочела само, но те приветстват моите препоръки и предложения в рамките на процеса по преразглеждане и се надявам, че всеки доклад, който ще излезе от мен, включително доклада през януари, ще бъде подети във вашата работа. По отношение на Конвенцията за правата на човека, следя внимателно дебата, който се развива. Моята работа основно свързана с основните права, също така провеждам разследвания, свързани с разходването на кохезионните фондове в държавите членки и това дали комисията разполага с процедури, за да се гарантира, че разходваните средства са в съответствие с нормите за, за права на човека и хартата съответно. И всяка постъпка на Съюза за ем, вземане предвид на правата на човека, разбира се, винаги трябва да се приветства, но трябва и да разглеждаме практическите резултати от всички тези конвенции. Това, което аз опитвам да направя в работата ми е да направя една практическа връзка между различните членове на Хартата на основните права или правата на човека, както и Конвенцията за хората с увреждания и това как те наистина се изпълняват от институциите. Именно в тази практическа работа се крие стоиността на Хартата и тогава преминаваме към етапа, и за който и вие говорихте. Още някой иска думата? Господин Яр. Благодаря. Ще се изкажа много накратко. Имам комплечаване. Първо, трябва да кажа, че съм много а, доволен от нашето сътрудничество и факта, че само един кандидат има за този пост, означава или, че работата му е много трудна, или, че вие сте свършили прекрасна работа. Аз съм а, привърженик на втория вариант и се надявам това да бъде и отразено от целия парламент. Нашия председател каза, че няма да се публикуват подписите за подкрепа. Смятам, че те трябва да се публикуват в рамките на един отворен процес. Втория, е, втор, втория ми коментар, който представлява по-скоро окоръжаване. Всички работим в е, областта на правата на гражданите и наскоро възникна един проблем, свързан с децата. Това смятам, че е нещо, което можем да обмислим в бъдеще, тъй като за сега не е постигнал достатъчен въпрос. Можем да работим заедно, за да разгледаме възможности за свят с по-добре и зачитани права на детето. Благодаря. Господа, благодаря много за тези коментари. Съгласна съм за това, което казахте за правата на детето. Не знам дали е, е имало омбудсман по правата на детето пред вас, но така или иначе тяхната работа е изключително важна на европейско и световно равнище и има изключително много експертни умения, които вече са натрупани в тази посока. Знам, че тези е, въпроси са особено трудни за разрешаване. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Това беше последния въпрос, освен моя. Сега ще ви е, задам последен въпрос, след което можете да направите заключително изказване. Да. Много от въпросите, които исках да ви задам, вече бяха зададени и им, вие им, им отговорихте. А, вие бяхте омбудсман в продължение на една пълна година, но за това време успяхте да свършите много и ние сме много удовлетворени от работата ви. Смятам всички ще се съгласим, че ще разполагате с пълен мандат, за да постигнете е, из, направения от вас план. А, това, което казахте за прозрачност, за видимост и комуникация е много важно. И от тази гледна точка гражданите трябва да се чувстват близко до институциите. И за добро или за зло, тук залозите е, зависят от бързината на реакцията. Ако не сте удовлетворени от времето за реакция, с което разполагате, планирате ли то да бъде скъсено и също така сблъсквали сте, сте с огромна бюрокрация, която да може да бъде намалена за по-голяма ефективност и за да бъде това видяно от гражданите. И след отговор на този въпрос, госпожо Омбудсман, можете да направите заключителни бележки. Благодаря ви за тези коментари. Наистина, смятам, че тези срещи се провеждат в много приятелска атмосфера, но също така те поставят и предизвикателства, което е добро. никога не идвам тук а, с усещане, че няма да а, бъде сериозна срещата, няма да има предизвикателства, от, както има и при другите институции. Това е част от моята работа и това ми помага и да подобря работата на моята служба. За това ви благодаря. Един от основните въпроси, свързан с работата на службата на омбудсмана, разбира се, е ускоряването на неговата работа, особено за гражданите също така, обработката на техните жалби е много важна. От опита ми до тук мога да кажа, че най-голяма ефективност и ускоряване на процеса се осъществяват в самото начало на процеса, при внасенето на жалбата. Ако жалбата е съставена по правилен начин, тогава целият процес ще бъде значително ускорен. ускорен. И нещо, което направихме наскоро, беше да се установи система за отсяване, където се разпределят различните е, казуси може би по адхок начин, но така или иначе тогава една група ги разглежда, решава се кой казус къде трябва да отиде и как трябва да бъде разглеждан. Това смятам ще ускори целият процес. Също така е полезно да се знае какво правят всички останали, да се провеждат и срещи за, после... за проследяване и ако е необходимо да се предприеме различен подход. Но така или иначе, надявам се, да имаме по-голяма ефикасност и ефективност и по-бързи резултати. Всеки път, когато говоря с омбудсмани от различните държави членки, им казвам, ако извършите добре работата в началото, след подаването на жалбата, тогава целият процес ще е бърз. И сега, за да заключа, за да направя заключителни бележки, трябва да кажа, че за мен е голямо удоволствие да съм тук при вас. Не винаги е лесно, но винаги е удоволствие. Благодаря ви много за вниманието, което ми обръщате не само лично на мен, но и на моята служба, защото е, работата на вашата комисия е много важна и тя също така ни мотивира да работим по-добре. Благодаря на вас и на секретарията за това, че ме поканихте. Благодаря. Thank you very much for coming. It's... Ясно ви благодаря за присъствието. За нас беше огромно удоволствие. Държа само да припомня на колегите, че следващото задание на комисията ще бъде в края на януари. Все още не е потвърдена дата, най-вероятно ще бъде на някъде към 25-26 януари. Благодаря ви.